решим заедно какво искаме да бъде Европа. Трябва да решим къде да инвестираме и къде най-силно да повлияем на ежедневието на италианците и всички европейски граждани. Затова комисията предлага един разумен и скромен бюджет за бъдеще, който е ефективен и който се фокусира върху това, което е най-важно на гражданите. Например, Комисията предлага почти три пъти увеличение в средствата за миграция и сигурност. Така средствата стават почти 3 милиарда. Ще се опитаме бюджета да бъде по-гъвкав по отношение на външната ни дейност и партньорството а, с страните, които са съседни на Европейския съюз. Това е изключително важно за Италия, тъй като а това е държава, която поема голяма част от нашите отговорности в тази сфера. Ще инвестираме и в по-конкурентоспособни конкурентоспособни економики. За Италия ще бъде ключово 50 увеличение в средствата за иновации и програмата за цифрова Европа, която ще подпомогне цифровизацията ни. Инвестициите в нашето бъдеще включват инвестиции в човешките ресурси посредством образование и обучение. Ето защо комисията предлага двойно увеличение на средствата за Erasmus+, като целта е да се подкрепят също така и секторите на висшето образование и професионалното образование. През 2017 2015 година повече от 65 000 италианци са участвали в програмата Erasmus+. В рамките на следващата многогодишна финансова рамка ще продължим да бележим успех с а, своите програми, като Италия е един от основните бенефициенти, възползвайки се от над 58 милиарда от които над 200 милиона са за малки и средни предприятия. Планът на, на господин Юнкер подкрепи сериозно както публичните, така и частните инвестиции. Това е важно, тъй като не бива бремето да се а, поема от данакоплаците, ако са налични частни инвестиции. В цяла Италия се усеща ефекта от това. Местните болници в Тревизо а, са а, обновени, отделени са милиони за по-добър достъп за 4 милиона души. Подкрепя се и високоскоростния интернет, за да може 7 милиона италианци да имат полза от него в следващия си а, бюджет ние ще можем да постигнем много повече, като а, задействаме 650 милиона в инвестиции. Всичко това ще доведе до осезаем ефект в Италия и Европейския съюз. В днешно време положението става все по-трудно в определени региони поради глобалната несигурност, но и заради вътрешните ни предизвикателства. Необходимо ни е увереност, както вътре, така и отвън. Увереност на инвеститорите. Доверието е като, а, като въздуха. Усещате, че приключва, когато приключва. Трябва да се погрижим за структурните проблеми а, и за намаляващата заетост в Италия. Същевременно италианците са сред най-творчески ориентираните економики. Бъдещето е в ваши ръце. Направете каквото е необходимо, за да се възползвате от тази творческа енергия. Господин министър-председател, уважаеми колеги, две минаха, откакто представихме Бялата книга за бъдещето на Европа, която отпочна а, това разискване, което все още водим за а, бъдещето на Европейския съюз и това, което искаме да постигнем. Имаше пет сценария, които дадоха пет различни посоки, в които да поемем. Има обаче някои а, неща, които са постоянни едно от тези, една от тези константи, това е ролята на Италия в Европейския съюз. Имаме нужда от силна Италия, а Италия има нужда от силен Европейски съюз. Не е изненада, нито съвпадение, че още в началото на тази бяла книга се цитира думите на господин Спинели. И така, гледайки към бъдещето, всички трябва да се вдъхновим от тези, които преди нас са започнали да градят една силна Европа за едните поколения. Точно както те са направили за нас. Благодаря. Председателят. Преминаваме към изказвания от името на политическите групи. Първо давам думата на господин Манфред Вебер, председател на групата на НП. Уважаеми Господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин комисар, добре дошъл господин министър-председател в България. Аз съм от Долна Бавария, ходя на църква, срещам се с съседите. Всички живеем някъде, познаваме съседите си. И когато разговарям с съседите си, винаги се запускам с едни същи проблеми. Бъдещето на младите хора, социалното положение в Европа. И за да отговорим техните притеснения и въпроси, трябва, ни трябва нещо по-конкретно от това, което чухме днес от вас, за да дадем отговор на економическите проблеми. Например, трябва да признаем, че Италия е страна страната в Европейския съюз с най-низко равнище на економически растеж, както каза Йоки Кетайнен. И това не е само проблем в Гърция или в Италия, това е проблем за целия Европейски съюз, защото тук говорим за една от страните от Г7, един от економическите двигатели на Европа какво можем да направим. Ние в ННП вярваме, че трябва да инвестираме в днешният Европейски съюз. А пък в Италия сме свидетели на едно правителство, което не може дори да се съгласи за един път между Италия и Франция, който вече е постигнат договореност. Ние вярваме в еврото като един валута, която е основата за изграждане на доверието в Европейския съюз. А пък вашето правителство до преди няколко седмици обсъждаше дали защо трябва да останете в еврозоната или не. Ние вярваме, че само чрез реформи можем да спечелим економическото бъдеще във вашата страна. И и в други страни, като Италия, Полша, Кипър и Гърция, извинете, Ирландия, а не Италия, показва, че ако положим усилия, може да постигнете по-добро бъдеще за, за младите хора. И те го постигнаха чрез реформите на пазар на труда и дори в моята страна в Германия с програмата с 2000 година на Герхард Шродер извършихме нужните реформи. Така че реформите са нужни и а, не мисля, че са достатъчно амбициозни и дългосрочно насочени в своите реформи. И накрая ние смятаме, че един стабилен бюджет е от ключово значение за економическия растеж, но и това не виждаме в Италия. Това беше само синтез, а между другото, инвестициите на Европейския съюз в Италия води до проблем с липсата на економически растеж в Италия. И пак казвам, това не е отговорност на целия Европейски съюз, е отговорност на италианското правителство. Напълно признаваме фактата, че вие сте избрани за демократичен мандат от италианските граждани, но вероятно е по-лесно да спечелите изборите като движение за борба с елита, отколкото да останете на власт като такова движение срещу елита. Някои от вас може би вече се превърнали в представители на новите елит в Италия. второ място, по отношение на мигрантите, НП смята, че трябва да покажем пълна солидарност а, с Италия. Напълно разбираме гнева на гражданите в Италия. В продължение на години нямаше никаква солидарност. Италия беше оставена сама и затова ние сме убедени, че трябва да се приложи механизъм солидарност по отношение на мигрантите в Европейския съюз. Но също така член на Европейския съвет на Европейския съюз е тук и признава, че неговата собствена институция не е постигнал нищо по този въпрос. И накрая по въпроса за външните работи, благодаря ви, че, се подкреп, че подкрепихте европейският подход а, в отговор на, Руш, на Русия. Към момента, като италианско правителство, вие сте, сте съгласни с санкциите, което е нещо положително. От друга страна, през последните е, дни е, течеше дебат по отношение на Венецуела. За нас това не е ясно, че има социалистически диктатор Мадуро и е, че имаше незаконни избори, които се подкрепят от армията и се налагат директорски мерки, включително ни ограничават достъпа до лекарства. От друга страна пък има демократично избран парламент, който търси ново бъдеще за страната и който настоява за нови предсрочни избори за президент на страната. Така че господин Гуайдо беше прав днес писмото, което отправи към италианските граждани с въпроса защо вашето правителство не ни подкрепя, защо италианското правителство не подкрепя демократичните сили в Венецуела. И смятам, че трябва да ни отговорите на този въпрос, ако вярвате в един европейски подход. Това бяха някои от а, мислите ни. Благодаря ви за цялостната отдаденост към европейската интеграция. Не заявихте пред една европейска агенция, че Италия става по-видима на европейско равнище. Ние нямаме никакъв проблем с това, че вие имате по-ясен глас, но ни притеснява, когато в Европейския съюз се чува гласа на егоизма. Ние имаме нужда от компромиси и готовност за компромиси в Европейския съюз. В противен случай има само шум и нищо повече. И накрая споменахте нуждата от изграждане на мостове между европейските граждани и мястото, където се взимат решенията в Европейския съюз. Вие сте представени тук, ли, Северната лига е представена тук, Движението на Петте звезди е представено тук, Партидо по, по а, Народната партия и социалистите. Всички вие сте законно избрани. Тук няма елит. Тук всички сме пряко избрани от европейските граждани. Затова е, тук е мястото за взимане на решение. Благодаря ви. E От името на Прогресивния алианс на социалистите и демократите думата има председателят на групата Удо Болман. Господин министр-председател, благодаря ви, че ни уважих, уважихте днес в Европейския парламент. Това е дума на европейската демокрация, думът на обществения дебат и на откровения език, така че нека да започна с откровенията и аз и да споделя какво ме притеснява. Много ме тревожи, че правителството на един от основополагащите а, членове на Европейския съюз, една от водещите промишлени сили, се превръща все повече в държава, която е жертва на економическа и политическа изолация. Това се случва в а, обстановка, в рамките на която вече не може да се разчита на Вашингтон, както преди, има и нови заплахи от страна на Русия. Всички виждаме, че вашата економика все по-уверено върви към рецесия, а промишлеността запада. Предвид тези обстоятелства, Изключително ми е тъжно да видя все по-голямото напрежение между Италия и Франция. Какво е това? Защо? Кому е нужно? Това е а, конфликт, в който никой не печели. И вие го знаете. Никой няма да спечели от това. Това е чудесен пример за ситуация, в която всички ще загубят. Народите и на двете държави могат да платят висока цена. Италия и Франция са били а, винаги партньори. 76 а, милиарда евро оборота в търговията между двете държави. Стотици хиляди места, работни места зависят от а, тази търговия. И тук не говорим за елита, политическите елити, а за обикновените хора. Италианците просто не могат повече да си позволят да губят работни места. Тази година ще имате а, само едно прощавайте, 0,8% растеж. Това е най-низки растеж в цяла Европа. Можете да кажете, а, че искате да върнете достоинството на труда. Това наистина е похвална цел и много ми се иска да а, го направите. 75 000 души обаче са загубили работните си места и вече са или вече е, са а, принудени да работят несигурни работи или да иммигрират, търсейки по-добър живот. И сякаш това не е достатъчно. А, поминъка и спестяванията на италианските семейства а, са подложени на риск поради а, безсмислени конфликти с Европейската комисия за бюджета. Защо беше наложително това да се случи. Защо ставате жертва на думите на един човек? Защо губите толкова през последните месеци? Само и само за да обвинявате Брюксел. Господин Салвини има кой да посочи с пръст за всичко, но никога няма решение за проблемите, които цитира. Това е положението в Италия днес економически хаос цари в Италия и миграцията се използва за изкупителна жертва. Преди две седмици бях в Катания. Там с очите си видях как 47 души в продължение на 12 дни не можеха да напуснат борда на Sea-Watch. Кораб, чийто екипаж ги бе спасил. Сред тях бяха и малолетни и непълнолетни лица. Нямаше друга възможност, освен тези хора да се превърнат в разменна монета за цинични политици. Не това е онази Италия, която ние познаваме, госпожи и господа. Ние познаваме една по-различна Италия. Една велика европейска държава с хора като Алчиде Гаспери и Алтиеро Спинели. Тези хора никога нямаше да предоставят на разположение страната си или Европа, за да извлекат краткосрочни политически дивиденти. Много добре разбираме защо италианците са разочаровани. Предшестващото ви правителство постигна големи успехи, спаси хиляди хора, бедстващи в открито море. Тогава Европа не прояви достатъчно солидарност. Но кой разочарова италианците? Не ги разочароваха проевропейски настроените правителства. Не ги разочароваха онези, които искат Европа да продължи напред. Кажете честно на италианците, кой не е готов да реформира Дъблин. Това са хора като Салвини, като Качински, като Орбан, като господин Курц в Австрия. Това са хора, които поставят пречки пред всички инициативи. А проевропейски настроените, например екипажът на Sea-Watch, бяха сред онези, които спасиха бедстващите. Така правят проевропейски настроените. Все още съществува една Европа и една Италия, които се борят за взаимно за доверието си. Италия е една прекрасна страна, страната на Спинели и Гаспери. Да ви дам за пример рибарите в Лампедуза. Въпреки законите Бос и Фини, и въпреки, че знаеха точно какво ги очаква, Рибарите в Лампедуза продължиха да спасяват бедстващите в открито море. Същото въжи и за екипажа на Дичоти, той не можа да акостира в собствената си страна, но постави над всичко етиката на моряците. Говоря и за обикновените италианци, които предоставят на бедстващите подслон и храна, въпреки а правителството не го прави. Ето, това е онази другата Италия. Италия на значимите европейски ценности. Протягаме ръка именно към тази Италия и ще й протегнем ръка, но вашето правителство не бива да ни показва грозните гримаси на другата Италия, която, с която не искаме да имаме нищо общо. Италия заслужава проява на солидарност от наша страна. Тя трябва да бъде поставена в центъра на Европа, заедно със своите най-близки приятели и съюзници. Prima di dare la parola all'onorevole Raffaele Fitto che Председателят, преди да дам думата на господин Фито, който ще се изкаже от името на групата на ЕКАРЕ, припомням на председателите на политически групи, че ако си надхвърлят времето за изказване, отнемат от времето за изказване на членовете на групите си. Господин Фито, благодаря господин председател. Приветствам с добре е дошъл председателя на съвета на Република Италия. Мисля, че днес е един добър повод да поговорим за темите значими за Европа. В случая става дума за държава, която е била от изключително значение, както в миналото на Европа, така и сега и в бъдеще. Нерядко, когато се провеждат дебати като днешния, има риск те да останат прекалено общи, Правят се констатации по време на тези разисквания, които нямат общо с реалността, пред която сме изправени. Бяха направени някои много критични бележки във връзка с онова, което е била Европа в миналото, във връзка с грешките допуснати от Европа в областта на економиката, както и по отношение на миграцията. Въпреки това, според мен е важно и да важно да изясним някои неща. Ще се спра върху редица моменти, като ви дам много конкретни примери. Говорим за миграцията. Това е една от темите, по които вашето правителство в началото на мандата си предприе едно действие, на което аз не давам толкова отрицателна оценка. Трябва да се действа категорично, да се направи опит за намиране на конкретни решения на проблем. В момента италианските рибари не издирват и спасяват мигранти в открито море, но протестират срещу европейските правила по някои въпроси, които тях пряко ги засягат. И сега набързо няколко момента. Първо, по въпроса за миграцията. Съгласни сме, господин председател, но Глобалният пакт за миграцията е показателен за едно принципно положение, което е противоречиво. Вашето правителство първоначално прие този пакт, след това се въздържа. По въпроса за Венецуела. Казахте, че Европа трябва да говори днес с един глас. Нека си припомним тогава, че съветът на министрите на външните работи тъй като Италия бе единствената, която се възпротиви, не можа да излезе с ясна позиция. Същото въжи и за икономическата сфера. Вие направихте верен анализ, но трябва да кажа, че последиците, че изводите, които направихте, са погрешни. Няма структурни реформи на национално равнище някои са притеснени, тъй като има риск от увеличаване на финансовия дефицит в момент на економически затруднения. Но въпросът е за какво увеличаваме дефицита си. Финансираме политики, които водят до увеличаване на публичните разходи. Това не са структурни реформи. Днес, според мен, е един изключително важен ден. Защо? Защото сега, докато вие говорите за развитието, за растежа в Италия, за ролята на Италия в Европа, вашият министр на инфраструктурата излиза с фантасмагорични твърдения. И мисля, че по тези въпроси трябва да се намерят ясни отговори, господин председател. Трябва да преминем от анализите, от думите към това да се изправим пред фактите. А фактите не говорят нищо добро нито за Италия, нито за Европа. От името на либерал... на Алианса на либералите и демократите, господин Верховщад. Perché, perché, perché, perché, a parte il mio proprio paese, e ancora, e ancora, благодаря. Ще се опитам да се изкажа на италиански. Защо? Защото, господин Конте, съм влюбен не само в моята родина, но и в Италия. За мен Италия е повече от държава. За мен Италия е цяла една цивилизация. В Италия се е зародила европейската цивилизация. В продължение на векове творци, писатели, интелектуалци от цяла Европа са посещавали Италия. Посещавали са я поне веднъж в живота си. На времето човек, за да открие Италия, е трябвало да я посети. Трябвало е да посети Флоренция, Рим, Неапол и след това да умре. Монтен е бил в Италия, Гъте също. И поради това господин Конте днес ме изпълва с болка спадането на нивото в политическия дебат в Италия. Това е един опадък, който започна не преди година или две, а според мен още преди 20 години. Тази прекрасна държава в миналото бе убеден защитник на европейската кауза. Тя бе сред държавите, учредител, основателки на Европейския съюз. От тогава насам се наблюдава огромен опадък. И той започна не с правителството Конте, започна по време на правителството на Берлускони. Това е реалността. Проблемът с лошото управление се обостри и по време на вашето управление. По време на управлението на Салвини и Димайо. Всъщност те са реално начало на италианското правителство. Вашето правителство понякога извършва антиевропейски действия, понякога проявява явна омраза спрямо други държави членки, спрямо други членове на нашето европейско семейство. Италианското правителство възпрепятства възприемането от страна на Съюза на единна позиция спрямо Мадуро. Постави пречки пред признаването от страна на целия съюз на Гуайдо. Вие сте под натиска на Путин, на Кремъл. Това е истината. Някои се обявяват за това да се сложи край на изискването за вземане на решение с единодушие в съвета. Но вие не сте сред мнозинството в съвета, което е за реформирането на миграционната ни политика. Господин Салвини е специалист по затварянето на пристанища за мигранти. Той е специалист по възпрепятстването на намирането на истинско европейско решение, чрез създаването на европейска гранична и брегова охрана и чрез реформирането на дъблинската система. За мен това е едно абсурдно поведение, тъй като Италия, италианските граждани първи ще платят цената за непровеждането на общоевропейска политика. И последен, трети пример. Вашето правителство носи отговорност за стагнацията в италианската економика, която може да прерасне в рецесия. Вашето правителство няма стратегия за растеж. То прилага само тактики. Увеличава публичните разходи, прави подаръци на гражданите, за да бъде преизбрано. Вашето правителство в лицето на Димайо. Злоупотребява с правомощията си. Димайо злоупотребява с правомощията си, подкрепяйки жълтите жиле, жилетки в Франция. Сред тях са хора, които вандалстват. Демайо се срещна с Кристоф Шеланшон – Познавам господин Кристоф Шемансон, господин председател. Той на два пъти е изисквал военен преврат. Военен преврат срещу избрания президент на Френската република. Поздравления за това. Подобно поведение е проява на безотговорност. То не приляга на заместник-председателя на съвета на министрите на важна държава като Италия. Преди година, мисля, на 23 ноември 2017 Димайо се обърна с открито писмо към Емануел Макрон. В това писмо той изрази своето възхищение. Предло заяви, че движението пет звезди е съответства на движението Анмарш на господин Макрон във Франция. Смешно е нещо такова. В продължение на колко време още ще сте марионетка в ръцете на Салвини и Димайо? Колко още ще продължи това? Отправям се към вас с един призив. Последвайте примера на вашите видни сънародници Спинели, Чампи, Джорджо Наполитано, Марио Драги. Да, Джорджо Наполитано един велик европеец с велики идеи и член на този парламент. Не бива да забравяме и за Ема Бонино, добра моя приятелка. Тези мъже и жени са квинтесенция на величието на Италия. Те символизират значимата роля на страната в Европа. Председателят Припомням на всички изказващи се депутати, че това не е италианският парламент. Не водим дебати за Италия. Разискваме бъдещето на Европейския съюз и предложенията на Италия за това бъдеще. Io vi sto ricordando, il mio partito politico non sostiene il governo моята политическа партия не подкрепя правителството на господин Конте. Не влизам в ролята на негов защитник. Припомням ви само, че не се водят дебати за Италия в момента. Припомням ви просто същинската тема на дискусията. Госпожа Форенца от името на Обединената левица. Грация, президент. Благодаря, господин председател. От името на Обединената левица искам да задам няколко въпроса на председателя на съвета на Република Италия. Случващото се в Италия, това, което ще се случи там, е, има особено силно отношение към бъдещето на Европа. И във връзка с това има две взаимосвързани альтернативи. Неолибералната политика може да доведе до реакционистка вълна. Ние искаме да намерим друга, трета альтернатива за Европа. Една Европа, която се основава на самоопределението на мъжете, жените и народите трябва да се противопоставим на ограниченията, които ни поставя неолибералната политика. Моята група се бори срещу тези ограничения ежедневно. Борим се срещу това, че вашето правителство се отметна от предизборните си обещания. Не положихте, например, никакви усилия за предвиждането на конституционни разпоредби за бюджета. Няма позиция на Италия, например, за СЕТА, нито пък за клаузите за уреждане на спорове между държави и инвеститори онова, което правите е в полза на богатите. Няма нищо общо с една политика на сближаване. Въпросът за Южна Италия, освен това, е европейски въпрос. Освен това, дадохте зелена светлина и за трансатлантическия тръбопровод. Излязохте също така и с едно предложение, което е обидно за достоинството на милиони италианци, които работят несигурна работа. А, вие какво правите? Въвеждате плосък данък. Не излизате с никакъв план за трудовото възнаграждение. Всъщност вашата политика е неолиберална, но не само това е повод за загриженост за нас във връзка с бъдещето на Европа. На 25 октомври 2018 парламентът, след като в бари някои воинствено настроени лица отказа Паунта извършиха актове на насилие, парламентът излезе с текст, в който осъждаме всякакви неофашистски тенденции или тенденции за възвеличаване на неофашизма. Какво смятате вие да направите в това отношение и каква е вашата оценка на връзките между министъра ви на вътрешните работи и представителите на Каза Фаунд, Паунд? една сама по себе си неофашистка сила. Припомням ви, господин министър-председател, че в основата на фашизма е дехуманизацията на човешки същества. Имам предвид борбата, която водите срещу мигрантите. Аз бях на борда на Open Arms в деня, в който се състоя Европейският съвет. И се гордея с това. Италианските пристанища бяха затворени за 59 души, които бяха спасени в открито море. Упоменахте заключенията на съвета, но в тях се препотвърждава споразумението с Турция, както и необходимостта от справяне с миграционните потоци. Не упоменахте обаче предложението на парламента за реформиране на Дъблин и за задължителен механизъм за разпределяне на мигрантите. Освен това твърдите, че работата на НПО в открито море ще увеличи броя на мигрантите. Криминализирате НПО. Не е достойно това за една цивилизована държава Разпространявате лъжи, приравнявайки онези, които спасяват хора в открито море с трафикантите на хора. Призовавам ви да сложите край на недостойната политика на затваряне на пристанищата и на възпрепятстване на работата на НПО. Срещу един ваш министър се води разследване за отвличане на 167 души. Един такъв човек може ли да излиза с виждания за бъдещето на европейската политика в областта на миграцията? На 8 март, господин министър-председател, Жените в цяла Италия и в цяла Европа ще излязат на улицата. Ще излязат по улиците феминистките, които забравихте да упоменете в изказването си. И добре направихте, защото винаги, когато вашето правителство говори за правата на жените, излиза с отрицателни констатации. Комисия, делегация на нашата комисия по правата на жените бе в Италия не се дават на жените възможности за самоопределение, като се възпрепятства работата на организации, които работят в тяхна полза. Не осъзнавате ли, че жените с, излизат с изисквания за право на самоопределяне, както и за минимално трудово възнаграждение в Европа. Ние ще продължим да се борим. Ако искаме Европа да не корабокрушира, ще трябва да се борим срещу някои европейски политики, както и срещу тези на вашето правителство председателят. Моля ви да говорите по-бавно, тъй като преводачите се затрудняват. Затрудняват се, когато се говори най-вече на езици като италиански. Ние италианците говорим бързо, понякога дори може би ядем и думите, което затруднява преводачите. Затова моля по-бавно. Господин Ламберт от името на Зелените. Благодаря ви, господин председател. Господин председател на съвета на Република Италия, добре дошъл не дали си носи лоса слава сред европейските кръгове. И след това, когато си мислим за Италия, обикновено се сещаме за положителни картини. Именно в Италия е, гражданите масивно е, се произнесоха за това водата, това общо благо да остане обществена собственост. Също в Италия е, народа се произнесе против завръщането към прекамерно скъпата и опасна енергетика ядрената. Също в Италия започна движението Slow Food, което е в противовес на лошите хранителни навици. И също така в Италия, благодарение на малките средни предприятия, бяха създадени над 3 милиона зелени работни места. Преди това, господин Конте, вашето правителство ни представя друга действителност, която често ни напомня за най-мрачните часове на нашия континент. Когато, например, когато вашият министър на вътрешните работи, който всъщност е шефа ви, споделя мечтите си да експулсира от Италия ромите и синтите. Вашата страна е особено тежко засегната от а, климатичните промени и също така е изправена пред економическа рецесия. И въпреки това, както нееднократно сте ни показвали, вие отказвате да превърнете екологичният преход в дишата сила на италианската економика. Можете да чуете гласа на привличащите внимание за въпросите с по екологията, като Розела Моромни или пък иновиращите предприемачи, като Катя Бастиоли или пък кметовете, като Мароти де Каса. Вместо това обаче вашият, вашето правителство продължава да води огромни, мащабни, безсмислени проекти, като, например, например, тунелът в Валдисуеза или още по-безсмислената е, експлуатация на петрола в морето към момента продължавате да имате много сериозни проблеми с, а, бюджет, с равновесието на бюджета. Безпълно вие пострадахте много от политиката на строги бюджетни економии. Но вместо да се опитаме да, да променим правилата на еврозоната, за да може тя да прогресва всички, вие продължавате да следвате една политика на безсмислени и театрални провокации, които само влушават положението. И накрая вашата страна е най-тежко най засегната от а, а, проблемите, свързани свързани с миграцията и търсите убежище. Бихте могли да се получите от решителността на Пьетро Бартоло, този лекар от Лампедуза или пък на Доменико Лукано, който е кмет на Риячи. Вместо това обаче ваше правителство превърна мигрантите в изкупителната жертва за всички проблеми в Италия и отказа достъп на корабите, спасяващи, даващи се в Средиземноморието до вашите пристанища. Можете да вземете предвид и позицията на Европейският парламент, който, е който единодушно гласува за реформата на Дъблин именно в насока на повече солидарност, която настояваше вашата страна. Тъй като реформата, която ние гласувахме, напълно отговарям на очакванията на вашето правителство. Но дори и тук, движението на пете звезди гласува против, при положение, при, също, при същото време лигата гласува с въздържали се. За сметка на това решихте да се обедините с онези, които искат да превърнат Европа в ам, крепост, като едновременно с това са готови да изоставят Италия. И ако миграцията е проблем за Италия днес, мисля, че е по-добре трябва да поговорим за близо 2 милиона млади италианци, които взеха решение свободно или от принуда да напуснат страната през последните 15 години. Действително ли смятате, че обърканата политика, която води вашето правителство, ще накара тези хора да се върнат и преди всичко ще накара братята и сестрите им да останат в Италия? Не. Би трябвало Италия да се превърне в движеща сила на един екологичен, солидарен, демократичен преход. Само по този начин ще можете да предоставите на страната си едно бъдеще, което е на висотата на вашето минало и на висотата на мястото на Италия в Европа. А пък ние от наша страна ще бъдем сред тези, които ще се мобилизират и които ще създадат а, около тези приоритети една зелена и гражданска вълна за Италия. Благодаря ви. От името на групата на Европа на свободата и пряката демокрация, госпожа Лаура Аджея. Благодаря, господин председател, господин заместник председател Катайнен, колеги, господин министър председател Конте. Това е 17-тият дебат, посветен на бъдещето на Европа. Рискуваме, докато говорим за бъдещето, Европейският съюз да няма вече настояще. Говорим за създадената от нас Европа като за нашия дом, но този дом трябва да бъде поставен на съвършенно нови основи променен изначално, защото сме започнали да го строим от покрива. Искаме да поставим за това този дом на устойчиви, стабилни основи. Искаме една по-справедлива Европа, която да е по-близка до гражданите и в която държавите не се делят на различни категории. Една Европа, в която реалната економика да надделее над финансовия сектор. Искаме социални права, растеж. Искаме да се сложи край на строгите бюджетни економики роми. Европа трябва да работи активно на световната сцена. Не бива да позволява на Русия, Китай и САЩ да я поставят на колене. Искаме една Европа, която да заслужава името си. Всичко това за или против Европа е според вас. Мнозина виждат сламката в очите на някой, но не виждат дървото в своите какво правим в тази наша Европа? Правим се, че не сме причинили нищо на гърците. Проевропейско ли е това? Проевропейско ли е да говорим за солидарност между отделните държави и след това да оставяме само на една държава да се справя с миграцията? Проевропейско ли е в отделни държави членки да има данъчни убежища? проевропейско ли е да се води глупава идеологическа война срещу безусловния основен доход в Италия. Не, всичко това не е проевропейско. То е проевропейско само привидно. Това са проевропейци, които всъщност не са такива. Те са създали една Европа на банките, на финансите. Трябва да вземем за това за пример Италия, където се родиха промените. В рамките само на 6 месеца сложихме край на пожизнените пенсии. Освен това, намалихме данъчното облагане за малките предприятия. Започнахме също така да работим и за намаляване на дълга на публичната администрация. Освен това, демонтирахме реформата на пенсионната система, която ни наложи Европа в името на бюджетната дисциплина. Господин Катайнен, говорихте за Норча. В Норча трябваше да се направи просто само едно. Инвестициите за възстановяването да се извадят от изчисляването на дефицита по пакта за стабилност и растеж направихме онова, което обещахме на гражданите. Докладът за Италия за 2019, публикуван от един престижен институт, показва, че с 15% пункта се е увеличил процентът на доверие на италианците към правителството в сравнение с миналата година. И това не е очудващо, тъй като италианското правителство се вслушва в гласа на гражданите. Предлага им перспективи за бъдещето им. Популизъм ли е това? Ако популизмът е това да се вслушваш в гласа на хората, хората, то да, ние сме популисти. Нерядко обаче тук, в тази сграда, в балона, в който живеем, забравяме за народа. Колко пъти сме изисквали от вас да отправите силно послание към гражданите, като, например, премахнете двойното седалище на Европейския парламент. Пребиваваме по 4 дни месечно тук и това ни струва по 200 милиони, милиона годишно. Неоснователно Невъзможно е нещо такова. Ние сме сред най-добрите приятели на французите. Не мога да си да допусна някой да твърди, че подкрепяме хора, извършващи актове на насилие. Не мога да допусна да се обижда нашето правителство. Нека сложим край на разхищаването на средства във връзка с двете ни места на работа. Демокрацията не е привилегия. Демокрацията не може да се свежда само до някакво си място. Нека дадем част от доходите си на нуждаещите се граждани. Огромни са финансовите придобивки, например на европейските комисари. Това е шанс шамар за гражданите. Господин Таяни, ние излязохме с едно предложение, на което трябва да бъде обърнато внимание. Не му обърнахте всъщност внимание тук, но предложенията ни ще бъдат реализирани след следващите избори. Сега Италия се ръководи от един силен екип, излъчен от нашите редици. Ще излъчим от своите редици и още един ръководен екип, който да застане начело на Европейския съюз. Така както в момента променяме Италия, ще променим и Европа. Председателят, за ваша информация, напомням ви, че решението за седалищата на Европейския парламент не спада към компетенциите на Европейския парламент. Спада към компетенциите на държавите членки, които за целта са подписали договор. А що се отнася до мен, госпожо Аджея, мога да ви кажа, че се отказах от 55 000 евро след под формата на обещетение, след като престанах да бъда комисар. Вашето правителство днес е първото правителство, което реално работи за промяна в цяла Европа. Това е правителство, което отстоява достоинството на нашата страна, което не свежда глава пред Брюксел и проявява достатъчна смелост, за да каже не на позицията на Брюксел, на позицията на Берлин. Нашето правителство не свежда глава и пред Макрон, който е един малък Наполеон. Най-накрая нашето правителство отстоява интересите на италианския народ и Лига и Пет звезди показаха с действията си, че промяната е възможна. Благодарение на Матео Салвини сложихме край на неконтролируемата миграция. Указът за сигурност пък сложи край на незаконната миграция. Освен това, започнахме работа и по извеждането от действие на закона Фурнеро. Това е законът за пенсиите. Много неща бяха направени до тук, но ни предстои още и много работа. Венето, Ломбардия, Емилия, Романия трябва да придобият автономия. Освен това е необходима и мащабна данъчна реформа с цел намаляване на данъците. Ясно трябва да заявим освен това, че Мадуро е комунистически диктатор и че трябва да бъде свален. Италия трябва категорично да застане зад венецуелския народ, който иска своята свобода. Ние, господин Конте, ние от Лига вече работим. Трябва да променим Италия, след това трябва изначално да променим и Европа. Ще го направим със съгласието на италианския народ на предстоящите избори Лигата на Салвини ще стане водеща партия в Италия, ще стане водеща партия и в Европа. Да сложим край на една Европа, която е роб на многонационалните дружества, и на банките. Нека сложим край на една Европа, доминирана от Меркел, Юнкер и Макрон, които искат да унизят италианския народ. В Италия думата имат италианските граждани, а не Меркел или Макрон след европейските избори ще бъдем достатъчно силни, ще разполагаме с достатъчни мнозинства, за да създадем една нова Европа. Европа на народите и на свободата. Европа, която може да затвори границите си, да управлява незаконната миграция, да гарантира правата на предприемачите и на работниците си. Господин Конте, убедени сме, че правителството ни ще работи още дълго, тъй като всички ние имаме една значима мисия. Трябва да опазим страната си от брюкселските бюрократи, трябва да опазим суверенитета и свободата на италианския народ. Успешна работа, господин Конте. Думата има господин Улф, независим депутат. Благодаря. Много се радвам, че сте тук, господин министр-председател на Република Италия. Господин Конте, решимостта на вашето правителство да устои на а, привилегиите и властта, която държат Германия и Франция и Европейския съюз, предполага, че а, Вашето правителство е расистско, фашистско, даже антиевропейско и антифеминистко. Така излиза. Но моите почитания, аплодисменти. Вие вдъхновихте демократии по целия а, свят и а, в рамките на нашия континент. Вашето правителство показа, че Европа не е една институция наречена Европейски съюз, а по-скоро е континент на древни нации и древни народи древни нареди, народи, които имат съвременни методи. Понякога те обличат жълти жилетки, понякога гласуват за Брексит – понякога като вашите колеги използват социалните медии и а, се възползват от тях, за да постигнат политическа власт. Това са модерни методи на древните гласове, гласове, които продължават да се чуват и така трябва. Дебата днес касае бъдещето на Европа. Господин министър-председател, вие и вашето правителство, вие и вашите колеги, вие сте бъдещето на Европа. Браво, браво, браво! Благодаря. Сега давам думата на председателя на съвета на Република Италия, за да отговори на въпросите, които му бяха зададени по време на първия кръг от дебатите. След това ще има спонтанни изказвания. Grazie Presidente. I temi che sono stati toccati sono... Благодаря ви, господин председател. Многообразни бяха засегнатите теми. Някои от тях бяха с ясна европейска насоченост. В другия край на диапазона бяха теми, засягащи по-скоро политиката на национално равнище, политиката на моето правителство. Съжалявам, няма да отговоря на въпросите в последователността, в която ми бяха зададени. Ще ги групирам по теми. Ще се спра върху един въпрос, който засегнахте почти всички. Става дума за миграцията. Всеки има право на своето мнение по въпроса. Но нека ви припомня конкретните действия, които предприе моето правителство по отношение на миграцията. Нека ви кажа каква е реалността. След това всеки от вас може да си направи своите изводи. Не бива да изкривяваме фактите. Трябва да сме наясно със случилото се до тук. Още от първия ден на встъпването си в длъжност, моето правителство напълно осъзнаваше, че темата за миграцията води до разделение. Стотици хиляди бяха акостиралите по нашите крайбрежия в продължение на изминалите години. През тези години Италия по линия на политиката си не можа да се справи с ефекта от миграционните потоци. Нека ви припомня къде се намираме. Намираме се насред Средиземноморието. Тоест, намираме се на маршрути, които водят за пряк ефект върху Италия от миграционните потоци. Нека не сме лицемерни. В миналото се преследваше политика на безразборно приемане на наша територия и това означава липса на възможности за интеграция. Нека ви припомня един мой колега, министър-председател, който чиято позиция за миграцията нямаше много общо с реалността. След като посети един град в Италия, този човек ми каза, Джузепе, сега разбирам пред какъв проблем сте изправени. Десетки са мигрантите по улиците на вашите градове. Още от първия ден на мандата си започнахме да работим за структурно решаване на проблема. Наясно бяхме, че сме изгубени, ако работим само в условия на извънредни действия. Затова започнахме да преследваме определени цели, насочени към страните на происход и страните на транзит, както и към морските граници. Има разлика между морските и сухопътните граници. Започнахме да работим по мерки за връщания. По време на първия Европейски съвет, в който участвах през месец юни, Италия застана на активна позиция по отношение на заключенията. Тогава за първи път заговорихме за съвместни усилия. Тогава за първи път бе казано, че онези, които акостират в Италия, не акостират в държава извън Европа, акостират на територията на Европа. И след като очертахме тези принципи, трябваше да се пристъпи към дела, но до момента не са намерени практически решения. Бяха проведени редица европейски съвети, но все още очертаните тогава принципи не са прераснали в дела. Това